тръгне към свободните народи. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изказване. Приключихме с дебата. Ще гласуваме на следващото заседание. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Бейджинг Плюс. Устно запитване. Госпожа Ева Бристекстон. Имате думата. Herr talman, kollegor! Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги. Благодаря ви, господин председател. Темата права на жените е много, много високо в моят списък от приоритетите и затова е съвсем нормално тази тема да бъде и начало на нашия е, дневен ред тук в Европейския парламент. Много е, се радвам за това, че темата Пекин 15 е включена в дневния ред на парламента. Благодаря и на колегите, които ми помогнаха да подготвя текста на моя доклад. Е, платформата, програмата за действие за равенство на жените е от особено значение. Това е първият е, съществен е, документ, в който холистично, за първи път се подхожда холистично към е, въпроса. Би трябвало да хвърлим поглед назад от е, 1948 е, година насам се работи по този въпрос от годината, в която е приета Общата декларация за правата на човека. Е, тази обща декларация се състои от 30 е, члена, които много често се цитират и там в един от е, членовете е записано, че всеки би трябвало да се ползва е, от правата си и да има възможност да упражнява своите права, независимо от пола си. Това е изрично опоменато. Затова е, и Европейският съюз, който споделя принципите, е, залегнали в основата на Общата декларация за правата на човека, винаги се е застъпвал за равенство е, между половете, за правата на жените и за реализация на пекинската програма за действие. Би трябвало да продължиме с активни действия и призиви за равенство на мъжете и жените във всички области. Необходими са ни компетентни статистически данни, е, достоверни данни, които да залегнат в основата на всички наши действия и планове, но е, същевременно непрекъснато установяваме, че ние е, все още е, не разполагаме с е, достатъчно е, надежни данни и същевременно все още ни липсва информация и все още ни липсва като че ли и смелост да осъществим това, което се предлага от Испанското председателство, а именно една европейска заповед за защита за, на жените. Европейският парламент би трябвало да се застъпва много активно за реализиране на всички тези хубави планове. Е, би трябвало да извършим проверка на извършеното след е, е, доста години, през които би трябвало да действа тази програма, но за съжаление установяваме, че все още не е осъществена. А много скоро ще трябва да се отправим към Нью Йорк и да заявим съвсем категорично нашата позиция и там, в полза на жените. Политическата група на НП предлага именно по този абзац, по този параграф, разделно гласуване. Е, това означава, че ние отделно ще гласуваме по този е, параграф. И аз съм абсолютно съгласна с е, групата на НП. Но, за съжаление, подозираме НП, че те ще пожелаят всъщност е, този параграф да отпадне и това много ме натъжава. Но, естествено, съгласно принципите на демокрацията, ние трябва да водим е, преговори, трябва да водим консултации помежду си и трябва да застъпваме е, свободно мнението си. Да, е, ако ще отидем в Нью Йорк с резолюция, която всъщност не засяга именно този много, много централен въпрос, свързан с е, най-категоричното ни искане за равенство между половете е, в програмата на предстоящото испанско председателство ще бъде е, много тъжно. Хиляди са организациите на жените, с които работихме съвместно и затова благодаря на всички от тези, които допринесоха за да съставянето на доклада. Давам думата на господин Керидо. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Свенсен. Благодаря ви много за този въпрос. Вие знаете, че Испанското председателство, е, което в момента председателства Европейския съвет, е избрал за приоритет на приоритетите равенството между мъжете и жените. Е, защо? Ние придаваме и подобаващо значение на директивата срещу дискриминацията и това, което вие самата казахте, борбата срещу насилията, чи... чиято жертва са жените. Ние предвиждаме по-добра защита за е, потерпевшите Госпожа Тревинг е, е комисария, който отговаря за този въпрос, който изобщо отговаря за е, всичко свързано с равенството между мъжете и жените от е, гледна точка на правосъдието. В началото бих искал да ви поднеса извиненията на министърката, която отговаря за равенството между мъжете и жените в Испания, защото в момента в Испанския сенат тя гласува реформата на закона за абортите и нещата се развиват благоприятно. Закона, току-що беше прият от Испанския парламент, от Кортесите. Европейския съюз винаги е спазвал препоръките на ООН за равенството между половете. Чешкото председателство изготви доклада Т-15, който ще бъде представен на 54-та сесия по правата на жените. Беше постигнат голям напредък, макар че все още пътят е дълъг ние поставяме ударението върху необходимостта от подобряване на статистическите данни и за по-добро използване на показателите, изработени е, в е, рамките на реформата. Има 15 показатели, вие знаете, че има 15 показатели, които е, целят да се оцени ефективното равенство между мъжете и жените, Макар, че в конкретни случаи при правата на човека, за медиите, за околната среда, Испанското председателство възнамерява да организира техническо съвещание през май, за да говори за жените и медиите и стереотипите в медиите. Това също е въпрос е, от е, компетенциите на присъстващата комисарка. В заключение искам да привлека вниманието ви върху важен е, за момента въпрос. Е, вие знаете, че в момента сме в економическа криза. Е, тя на нас е много щети и е препятствие и по пътя към така по-голямо равенство между мъже и жени. Всъщност може да ви се стори парадоксално, но равенството може да ни даде възможност да се борим с кризата, равенството в достъпа до работните места. И тук вече искам да се спра на Европейската стратегия 2020. Институциите на Европейския съюз заявиха своето желание тази стратегия на Европа за 2020 година да има вертикално измерение за равните равния старт, за равните възможности пред мъжете и жените. В е, изготвени миналата година доклад Европейския парламент поиска съвета и комисията да включи глава, която да е, засяга равенството между мъжете и жените в стратегията 2020 година съвета от миналата година и съвета ЕСКО, който се проведе в Барселона миналата година, също подчертава, че съвета и комисията трябва да работят заедно, като спазват съответните си правомощия за е, засилване на измерението равенство между мъже и жени в стратегията 2020 във всички политически области. Това е включено в е, работната програма на комисията и тази работна програма винаги е била основен инструмент за прилагането на тази стратегия. И съм сигурен, е, че комисията, е, който е, по обещанието на Европейската комисия ще бъде готов на 3 март, председателя Ван Ромпой и господин Баросо говориха по този въпрос днес. И съм сигурен, че това ще се отчете трябва да насърчаваме е, всяка форма на политика на равенство между мъжете и жените. Това е политика на справедливост, на последователност в целите на Европейския съюз. Ние трябва да бъдем пример за цели. Благодаря ви. Госпожа комисар. Госпожо комисар от името на комисията. Благодаря ви, господин председател. Господин председател, за мен е чест. За мен е чест първата ми изказване тук в парламента да бъде отговор на проблем, засягаща жените. Защото в качеството си на комисар, натоварен с основните права, мисля, че това е най-основното право, право най-старото право равноправието между мъже и жени. Спомням си с голямо вълнение, че преди 15 години, като млада депутатка от а, Люксембург, аз подготвях платформата за Пекин. Ето, че сме тук 15 е, години по-късно, за да подготвиме последващите действия. Това е просто като че ли затваря кръга. Няма нужда да подчертавам, че равноправието и равенството мъже, между мъже и жени е, е основополагаща ценност на Европейския съюз и можете да разчитате на всяческа подкрепа на комисията в тази област. Смятам да създадеме нова стратегия за равенство между мъжете и жените, което ще бъде един последващ етап на пътната карта, приета през 2006 година. Когато се в ООН ще се отбележи 15-та годишнина от Пекин и там ще присъства голяма делегация на Европейския съюз, в която ще участвам и аз плюс заедно с председателката на съвета и двете ще се изкажеме в, на пленарно заседание на това на тази конференция. Това ще бъде един важен символ. В този момент ще трябва и да направиме преглед на постигнатия напредък в 12-те области. Ще трябва също така да отчетем къде има и неравенство, в какви области няма постигнати е, резултати, защото въпреки успехите има все още много предизвикателства. Европейския съюз ще продължи да подкрепя ООН, включително и в е, реформата на институционните инструменти, включително и за създаване на звено за равноправие в ОНЕ. Европейския Равноправието е от основно значение за постигане целите на хилядолетието. Целта е онези 50% от гражданите, които а, носят на плещите си е, развитието, да получат заслуженото, защото знаем отлично, че без жените няма да има развитие. Така че е, тук тази стратегия ще се изработи не само от мен, но и от всички комисари, като които ще, ще, ще добавят а, своите области на компетентност. Става дума за политиките, които се прилагат вътре в Европейския съюз, но и за външната политика и политиките за сътрудничество. Знаеме, че Създаването на платформата за действие за Пекин е много важна крачка напред. След приемането на тази платформа започна интегрирането на тази политика във всички други политики на Европейския съюз. Това беше сигнала, който бе отправен от Пекин на времето и който имаше едни много значителни последици в отделните държави членки политиките свързани с равенството не са специфични политики, те са политики, които присъстват в цялостните стратегии и политики. Платформата от е, е, Пекин ни позволи да отчитаме резултатите на основа на показатели в основните сфери на действие. 12 сфери на действие, 12 и 9 показателя или индикатор. Горди сме с постигнатите резултати, но три, три показателя все още трябва да бъдат създадени и смятам, че е, приемайки заключенията, съв съвета дава ясен знак, че смята да разработи тези показатели, които все още не са разработени. Шведското председателство направи равносметка на равноправието в Европейския съюз. Съвета е, прие заключение и парламента ще представи своите документи в тази област. Тези документи разбира се, ще бъдат взети предвид във всички различни политики, прилагани от Европейския съюз. И госпожа председател и господин председателя, вие споменахте Европа от 2020 година, но в, в, тази нова програма, в, в този нов етап, жените ще играят значима роля, все по-важна роля – в... Защото в, в момент, в който а, е, активното население намалява, вече не става дума само за равноправие, за равенство, става дума за, за необходимост, за економическа политика. Жените трябва да носят на плещите си развитието. Така че ние нямаме, нямаме право, не става дума за избор, става дума за необходимост. И тези нови показатели, които ще се изработят, ще ни помогнат да отчетеме резултатите. В групата на високо равнище бе създадена допълнителна работна група, която да разгледа резултатите в светлината на изработените показатели и да създаде стратегия за създаване на, допълнит, на, доп, на оставащите показатели с сътрудничеството на Европейския институт за равенство между мъжете и жените. Защото паралелно с а, заседанието в Ню Йорк ще бъде създадено и звеното в Вилнус. След Ню Йорк ще се върна, ще дойда отново тук пред вас, за да обсъдиме заедно стратегията на комисията е, в, в е, областта на равноправието. Това ще е стратегия за 50% от нашите граждани, за 50% от света. Смятам, че ще успееме. Благодаря ви. Благодаря ви много, госпожо комисара. Сега сега аз се председателствам а, и а, е, за това искам да поздравя а, е, госпожа комисарката и е, заместник министъра. 14 жени ще вземат думата сега. А, първо госпожа Криста Клас. Криста Клас. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин представител на съвета, госпожо комисар, следващата седмица в Нью Йорк ще можем да насочим вниманието на цялата общественост към равенството между половете и към правата на жените. И ще поставим на оценка и преоценка всичко това, което сме постигнали след 95 та година в Пекин. Тогава се формулираха основните цели равенство, равни права, но ние в Европа все още сме по пътя към постигането на тези цели. Много често пътя се оказва еднопосочна улица. Много често се налага да спираме. Има една поговорка, според която много пътища, всички пътища водят към Рим. Е, да, пътищата е, може би са много наброи, но ние би трябвало да постигнем една цел и трябва да обединим усилията си. Затова моята политическа група смята, че е, е напълно демократично да се поиска разделно гласуване, гласуване по-отделно, госпожо Свенсън. Вие в вашата проекторезолюция сте поставили пръста в много рани. Вие говорите за бедността на жените, за застаряващото население, за необходимостта от е, равно, еднакво заплащане на е, женския и мъжкия труд. Но, за съжаление, само пожеланията не помагат, само призивите не помагат. Е, две страници от текста на госпожа Свенсън всъщност включва единствено призиви, хубави пожелания. Когато говорим за равенство между мъже и жени, трябва да посочим съвсем конкретни действия и много се надяваме, че другата седмица ще направим стъпка напред към реализация на целите, поставени в Пекин преди много години, 95-та година. Госпожо комисар, колеги, всъщност ние сега отбелязваме 50 годишнина и това е момент за размисъл. Това значи, че трябва да има нова крачка и всъщност 59-та година беше постиган консенсус, че мъжете и жените са економически равни и социално равни. След този консенсус няма достатъчни резултати. В много страни бедността все още е с лицето на жена. И дори 21 век в развитите страни все още се, е, носят, се води дебат по основни въпроси. Много се радвам, че Европейския парламент върви в обратната посока. Смята се, че това са права на жените. Политическата дискусия за политическите права е тревожен. Борбата е, за права на жените е права, е, борба за правата на човека, не може да има компромиси, не може да се придържаме към общ нисък знаменател. Всички е, жени имат еднакви права, тези права са защитени. Моето тяло е моето право. Това е право на всички жени. Благодаря ви. Благодаря, Гурмай. А сега следващата, госпожа Първанова. Благодаря ви, господин председател. Ако погледнем постигнатото след приемането на платформата би пред 15 години, не можем да отречем, че има много още какво да се желае. Далеч сме от постигане на целите, равноправието във всички области и във всички региони на света, включително и в Европейския съюз. Ако искаме наистина да имаме наистина успехи, трябва да, из... да имаме добри резултати по всички показатели. Тези показатели трябва да бъдат проконтролирани навременно, временно, за да могат да бъдат изправени е, съответните изкривявания. Трябва, само да, трябва също така да отчетеме каква роля заемат жените на ръководни места. Каква е, защото Дискриминацията спрямо жените най-често води до изключване и е, бедност. А бедността е нещо, което из... изключва жените от обществото като цяло. Много, на много, гласовете на много от жените въобще не се чуват. Нека не, нека не, не забравяме, че дис- дискриминацията от това означава и под по-малко грижи за жените и по-голяма смъртност при децата. И Нека не, не забравяме, че и е, разликите в дълголетността при мъжете и жените също ще се отрази зле на е, самотните възрастни жена. Така че, госпожо е, комисар, приканвам ви да се приеме и директива за насилието срещу жените. Ние ще ви подкрепим. А сега давам думата на, след, на Никол Кил Нилсен за една минута. Още, 2006 година ООН е установява, че най-ранимите, най-бедните лица са първите жертви в промените в климата, а жените са мнозинство и в двете категории. Е, в Африка, на юг от Сахара, въпреки, че се дискриминират, има много по-малко обработваема земя поради засушаванията и жените още е, е, по-трудно намират е, препитание. Доклад от, 2000, от 1950 година през 2050 година много хора ще избягат от родните си места и ще отидат в лагери и тогава заплахите срещу жените ще са още по-големи. Въпреки това, трябва да установим, че през последните 15 години нито един законодателен акт на европейско ниво в областта на на околната среда не е включил понятието пол. И затова от името на зелените искам е, Европейския съюз и държавите членки да включат равенството между мъжете и жените във всички анализи на състоянието на околната среда. Благодаря ви, госпожа Келнилсън. Аз А сега давам думата на Марина Яна Кодаке. Преди 100 години е, жените получиха правото да гласуват в Великобритания. Аз бих искала да отдам необходимото на всички онези организации, които продължават да се борят за правата на жените. Жените могат вече да, да избират дали да, дали да работят, дали да или да се грижат за децата си в къщи. Това, което е необходимо е да дадеме възможност на жените да, да, да, да направят своя собствен избор, да имат необходимата гъвкавост. Да, дали, дали всъщност не правиме лоша услуга на жените, когато искаме от предприятията да, да, да прилагат стандарти, които всъщност жените не могат да изпълнят. Комисарката каза, че, ни, че не, не, жените са необходими, за да излезем от рецесията. Те трябва да бъдат една а, голяма част от заетите. Но с, с, чрез свръхрегулиране малките и средни предприятия е, ще бъдат прекалено натоварени и обременени и по този начин ние ще, нам, ще намалиме е, шансовете на жените и възможността да имат качествената работа, която заслужават. След госпожа Бизото, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Програмата за действие от Пекин е особено важна, тъй като включва много е, съществени елементи, но за съжаление не забелязваме чак толкова много напредък в е, всички краища на Европа. Проблемът съществува, не бива да го крием. Е, естествено, че процесът зависи и от културните особености, от околната среда в най-общия смисъл на думата, но ние в Европа не бива да е, бъдем е, безразлични. Е, би трябвало по същия начин да насърчаваме и равенството между половете в мисиоманските общности, в страните, в които официалната религия е ислямът. Не бива да допускаме е, влушаване на положението по отношение на равенството между половете в рамките на е, мисиоманските общности в нашите страни, в държавите членки на Европейския съюз. Госпожа Бауер, две минути. Благодаря ви, господин, е, благодаря ви, господин е, председател. Говорихте за тази платформа, ние можем да говорим за много неща, но аз ще се спра на нашите проблеми. Ние можем да направим само едно да законодателстваме. В Продължение на 15 години наистина бе отбелязан голям напредък в Европейския съюз, в отделните държави членки. Бяха приети закони срещу дискриминацията, те влизаха в сила. Това е крачка напред към равноправие. Въпреки това обаче не, мож, не можем да бъдем задоволени доволни от законодателството в различните държавни членки, както и в целия Европейски съюз, тъй като законодателството често е неефективно или веднъж влезло в сила всъщност не води до никакви резултати. От, в моята страна такива закони има от 30 години, но последните 10 години или 15 нищо не се промени. Напротив, като че ли разликите само се увеличиха. Так, да, не знам. Власт, властите, които трябва да а, прилагат а, законите, не разполагат с ресурси, с финанси и много, много често те единствено могат да дават някаква информация или съвети. Слава Богу, обаче тази година нещата ще тръгнат напред. Явно за сега законодателните мерки не са били панацея. Труд, трудно е да се променят стереотипите. Но в крайна, в крайна сметка е, ефективността на законите зависи до известна степен от нас. Мисля, че добре е да, да, направим преглед на това, което сме постигнали, но да, да очертаеме ясно къде отиваме, защото имаме, храним големи надежди а, е, по отношение на стратегия 2020 и трябва да работиме заедно и по стратегията за равноправенство. Следващата ще бъде госпожа Естре. Благодаря, господин председател, господин министър, госпожо комисар. Е, вие Отправихте позитивни послания. Вие отново потвърдихте волята си да действате. Да, Воля не ни липсва и всеки път казваме, че трябва да действаме, но ето, че 15 години след е, Пекин отново установяваме, че не сме постигнали задоволителни резултати. Е, не само бедността носи очертанията на е, женското тяло и е доминирано най-вече от женски характеристики Жените са жертва на търговия с хора, на сексуално насилие, на домашно насилие. Жените не са представени така, както мъжете в ръководни органи и на по-високите равнища на управление. Включително и в работническите съвети установяваме, че има по-малко жени, отколкото мъже. Е, необходими са ни индикатори, които са много по-надежни, е, за да можем да оценим е, положението на жените и, за съжаление, нежеланите явления, които са специфични за определен пол. Благодаря за две минути госпожа Гарсия Хименес Бесерио Бар. Добър вечер. Исках да ви кажа, че не съм дошла в Европейския парламент да ръкопляскам на Испанския закон за абортите, който току-що е гласуван. Защото това, което аз защитавам, това е човешкия живот. Аз защитавам жените, чието живот е под заплаха заради насилието, чиято жертва са. Искам да им предоставя пространство на свобода и на сигурност и резолюцията от 2006 година на Европейския парламент препоръчва нулева толерантност към всички насилия срещу жените и мерки, е, които да гарантират е, е, защитата на жертвите. Стокхолмската програма, която също е прията тук, е, предвижда пространство на сигурност и правосъдие за всички граждани на Европейския съюз т.е. борба срещу всички форми на насилие срещу жените. Аз се обръщам към Испанското председателство. Имате ли намерение е, да е, защитите жените, за да сте сигурни, е, че потерпевшите имат еднаква закрила във всички държави членки на Европейския парламент? Защото борбата срещу насилието срещу жените не трябва да има граници и законодателството трябва да се хармонизира организира навсякъде, за да може борбата срещу насилието е, да преодолее всички законодателни препятствия и за да може в край на краищата, поне в Европейския съюз, да защитаваме живота на жените и живота на техните деца. И заради това искам да помоля жените, е, комисията и съвета да направят всичко по силите им, за да може този европейски мандат за закрила на жертвите действително да види бял свят, за да се борим срещу безнаказаността, срещу тези, които не спазват нито достоинството, нито свободата на жените. Госпожа Гарсия Перес, една минута. Благодаря. Преди 15 години над 30 000 жени излязоха и говориха като една Идеята беше да се постигне едно по-егалитарно общество. Всякакви култури, идеологии а, не попречиха те да се борят за справедливост за жените, независимо от това, от коя партия са. Те се бореха за здравето на жените, за репродуктивното им здраве. Тези цели обаче все още не са постигнати, така че има много работа пред нас. Затова в настоящата резолюция споменаваме изключително важни въпроси, като например това Европейската комисия да трябва да направи един план за действие, който да бъде план следствие на програмата от Пекин за да може да се изготвят политики за равенството на жените. Ние можем да станем стандарт за останалата част на света, що се отнася до равенството на жените. Но от друга страна не бива да забравяме и всички други жени, които извън Европейския съюз не се радват на никакви права на човека. Трябва да работим и за тях, и за всички европейски жени. Благодаря. Благодаря. Мария Делчев. Господин Сър, колеги, искам да приветствам тази резолюция по програмата на ООН за равенство между мъжете и жените. Днес неравенствата между мъже и жени са факт в много сфери. Знаете, че има големи разлики заплати при равен труд и условията за професионална и семейна реализация са различни. За да се борим с, срещу неравенството, трябва да се признае, че не всички цели на програма Пекин плюс 15 бяха осъществени. Ние трябва да настоим за допълнителни мерки, за да ги осъществим и в рамките на програмата на ООН Европейския съюз трябва да има собствена програма, като нашата стратегия да бъде краткосрочна, дългосрочна и средносрочна. В кратък срок да се определят главните приоритети в момента на економическа криза и показателите, които позволяват да се оцени въздействието на кризата върху заетостта на жените. Трябва да се концентрираме върху социалните, економически и екологични аспекти. В средносрочен план да се осъществи проследяване на изпълнението на програмата и набирането на статистически данни. Вече има редовен преглед на статистическите данни който трябва да се адаптира към политически, економически и социален контекст. Отчитането на тези два аспекта ще позволи последователност на европейските действия за постигане на общите цели. В дългосрочен план трябва да продължаваме усилията за равенство между двата пола и да осъществяваме обмен на добри практики, така че е, Европейската комисия да следи осъществения напредък. Ако възприемем тази тристепенна структура ние ще постигнем основните си цели. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Силвия Коста за една минута. Господин председател, госпожо комисар, Пекен плюс 15 се е, вписва в сегашната криза, е, финансова криза на заетостта и е, криза, която засяга е, хиляди жени и мъже. Европейският съюз трябва да постави в центъра на своя интерес засилването на политиките за достъп до кредити, особено до микрокредитиране за жените. Трябва да се съвместява професионалния семейния живот и да се насочи вниманието върху борбата срещу трафика на хора с нова директива, която се надявам ще се опре на приятата на последното сесия в Страсбург резолюция. Жените е, трябва отново да имат достъп до властта и по-специално в Африка. Е, трябва да има е, един текст, една конституция в този е, смисъл. Европейската делегация в Нью-Йорк трябва да се бори за предоставяне на Нобелова награда за мир на жена от Африка. Благодаря ви. Една минута за Силвия Гион, днес 15 години след конференция в Пекин, ние честваме Европейската година срещу бедността и отхвърлянето от обществото. Трябва да направим връзка между двете, защото жените са първата жертва на бедността. Те са 80% от работещите на половин работен ден, от зле платените работници, много, 60% получават малко от минималната заплата или пенсия продължава да има различия между заплащането на мъже и жени, така че е, равенството на жените си е само теоретично за момента, защото жените имат и много семейни задачи. Трябва е, е, работят понякога при няколко работодатели, а печелят по-малко. За това трябва да се видят конкретно тези неравенства на пазара на труда, в семейната среда за да може да се отговори на потребностите на жените. Тези мерки за момента а, а, остават само на хартия и целите са твърде утопични. Благодаря. Госпожа Блинкевичуте. Благодаря, господин председателю. Принципа на равенството на половете е изключително важен за Европейския съюз. По този начин можем да постигнем нашите цели за економически растеж и социално сцепление. Макар, че ние положихме много усилия да приложим платформата Пекин плюс 15, не можем все още да кажем, че тези ни цели са постигнати. Считам, че записаните в документа цели наистина не са постигнати. Тези показатели би трябвало да бъдат използвани, за да се направят програми за реформи в националните държави в Европейския съюз, както и да се е, засили принципа на социалното приобщаване. Според мен нямаме достатъчно надежни, пък и сравними данни, нито на национално, нито на европейско ниво, за да можем да определим такива е, индикатори, като например насилието срещу жени. Институтът, за който говорихме, ще се занимава с такива въпроси, ще се опита да представя сравнителни данни. Целите, заложени в работната програма на института, всъщност се опитват да постигнат основните цели на документа от Пекин. В момент на економическа криза е много важно да укрепим силите на този институт. Следващия оратор. Благодаря ви, госпожо Билинкевич, чуйте. А сега ще преминем към спонтанни изказвания. Една минута за госпожа Магин. Благодаря, господин председател, Благодаря на колегите за приноса към дебата. Съвсем наскоро говорих пред една група на високо ниво, която а, пред, която се съставляваше от жени на най-високи постове в администрацията. Говорихме много с тях и аз искам да обърна малко дебати. Ако колегите отляво спрят да се смеят, ще бъде прекрасно. Господин председател, моля, въдворете ред. Hello. Do you mind? Имате ли нещо против да продължа да говоря? Извинявам се. I... Извинявам се, че се наложи да го направя, но никак не е приятно, когато човек се опитва да говори може би те не се интересуват от тази тема, но предполагам, че другите искат да ме чуят. Благодаря. Да. Прекалено много време отделихме за това жените да се опитваме да ги караме да приемат определени професии, а не отделяме достатъчно време да видим дали има професии, които мъжете не предпочитат. Защо не ги предпочитат? Защото не са добре заплатени. Ние не плащаме, например, достатъчно на нашите чистачи. Никой не иска да е чистач. И ако разгледаме как заплащаме на такива а, професии, ще има равенство и на, и на това ниво. И ще трябва да се загледаме наистина в тези проблеми, ако искаме да имаме равенство на полвото. А, Испанското председателство иска да се занимае с ролята на жените в земеделието. Ето и там не са признати те, то не се брои като че ли тяхното участие. Това е много важен аспект на реформите, които ще правим в земеделската ни политика. Още два въпроса искам да спомена. Много жени се изказаха тук, но трябва честно да говорим а, колко от нас имат деца и а, да, защото имаме повече средства, можем да си позволим някой да ги гледа, иначе нямаше да сме тук. А, извинявам се, но ме прекъснаха, господин председател, и затова продължавам. Искам да призная и ролята на жените от Иран. Вчера ги изслушахме и нашия парламент би трябвало да признае тяхната борба и да им пожела успех. Благодаря. You, Благодаря, госпожо Магинес. Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Равенството между мъжете и жените е един основен принцип на Европейския съюз и той е записан в общностното ни законодателство. През 2009 година жените бяха 24% от депутатите в националните парламенти, над 20% в правителствата и 32% от лидерите на европейски компании. 18% от преподавателите в публичните европейски университети са жени. 83,3% от младите жени завършват поне гимназия или средно образование. Над 50% от завършващите университет са жени. Стратегията на Европейския съюз за растеж и заетост се основава на едно участие на жените до 60% 2011 година. Но рискът за бедност сред жените се причинява от семейства а, с един родител, където този родител е жена. Трябва жените да имат а, равни възможности да планират своите кариери и да имат а, добри условия да съчетават семейния живот с професионалния си живот. И тук искам да спомена възможностите за, предо... за изпращане на децата в ясла и детска градина. 30% от децата под 3 годишна възраст би трябвало да бъдат изпращани на такива заведения. Благодаря. Сега има думата госпожа Фигейрейдо за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, С приближаване на Световния ден на жената и с приближаване на Пекин плюс 15 ние установяваме сериозни проблеми в живота на жените, страдащи от кризата, от насилие. Насилието е приело женско лице и в Европейския съюз 85 е, милиона граждани живеят под прага на бедност. И е, като мнозинството в този парламент бихме искали да се включи разпоредба е, за правата на жената и наистина трябва да се увеличат усилията за да се гарантират а, правата а, на жената да бъде майка. Трябва да се борим срещу стереотипите и а, да се борим за равенство между мъжа и жената. Благодаря госпожа и Фигейрейдо, госпожа Крето за една минута. Платформа де ла Бейжинг в 1995 a vizat Планът за действие, който бе описан в Пекин плюс 15, всъщност целеше да унищожи или да премахне насилието срещу жените. Но нашите усилия да подобрим ситуацията на жените по света наистина е разочароващо. Изключително много програми е, бяха направени, но те са откъснати от действителността. Целите на, десет... на хилядолетието не бяха постегнати също. За съжаление, битовото насилие, изнасилванията се използват по всякакъв начин от жените срещу жените. Европейския съюз трябва по-дълбоко да се занимае с тази тематика. Имаме нужда от обща стратегия, за да можем да се борим срещу безнаказаността и е, всички проблеми, които всъщност създават и условия за проституция. Насилието срещу жените не е само причина, а и резултат от фактори, които би трябвало да разрешим. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам думата на господин Обермайер. Благодаря, господин председател пример е, че, добър пример е, че тук мъжете не са дискриминирани и платформата от Пекин упоменава принципа на недискриминация между мъжете и жените, които трябва да се третират по абсолютно еднакъв и равнопоставен начин. Въпреки това обаче, процент на участие на жените или така наречената положителна дискриминация не е положителен подход. Не може да се съди по пола и на, да, без да се отчита квалификацията. А, преди да говорим за квоти на участие, е по-добре да говорим за дискриминацията спрямо жените, а, особено в ислямските жени, които живеят сякаш в един паралелен свят и всеки ден понасят насилие. Мисля, че жените никога няма да могат да се чувстват свободни, ако не могат сами да решават как да живеят, да избират начина по който се обличат, да избират собствените си съпруги. Как, къде е Европейския съюз, когато хората са в беда? Мисля, че вместо да говорим за квоти на участие на жените, трябва да се борим срещу този вид дискриминация, която се върши всеки ден под прикритие на религията. Такива неща не могат да стават в Европейския съюз. Сега думата има госпожа Флашикова. Е, Благодаря, господин председателю. И вие и министърът, ако не се бяхте изказали, само дами ще да се изказват една след друга за засилване на равенството. Между другото, това е една от най-наболелите теми в съвременното общество и аз съм съгласна с колегата Свенсон. Трябва да координираме дейностите си на всичко ниво, на всяко едно ниво. Освен, че има неравенство между мъжете и жените в Европейския съюз, като че ли показателите дори самите е, като такива са насочени повече към мъжете, отколкото към жените. Затова трябва да се обърнем към Евростат, за да се подобри координацията за събиране на съответни данни между държавите членки. И държавите членки също трябва да бъдат насърчени да работят с Евростат и да дават надежни данни. От друга страна трябва да кажа, че Европейския съюз е една от водещите е, асоциации на държави, които е, постигат високи резултати по отношение на равенството на жените. И след 5 години, когато отбелязваме 20 години от Пекинската конференция, ще може да има по-голям напредък в борбата с неравенството. Благодаря. Благодаря, казва председателя госпожа Верман. Микрофон за оратора. Равенството между половете е основен принцип на Европейския съюз, залегнал в договорите и в много от документите. Но защо толкова се обсъжда този въпрос, след като това е основен принцип? Защото, що се отнася до прилагането в действие на този принцип, сме още далеч от желаното. И наистина трябва да се превърне в е, реалност този принцип. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Лапес Гаридо. Благодаря, господин председател. Аз напълно споделям всичко казано до тук от представителките на Нежния пол – Освен с едно изказване, което също споделям до някъде. тези изказвания пролича, че Европейския съюз навлиза в нов етап от своето развитие – включително и по отношение на равенството на двата пола, което е в полза не само на жените, но и на мъжете. Равенството между двата пола е съществен принцип за доброто съжителство. И очаквах да има толкова многобройни желаящи да се изкажат. Мисля, че тук и двата пола се възползваха от тази възможност и смятам, че Европейския съюз много умно е разработил този въпрос. В член 2 от договора за Европейския съюз за първи път се споменава основното право на равенство на жените с мъжете, член 3 и 8 гласят, че във всяка своя политика Европейският съюз трябва да спазва принципа за равенството между мъжете и жените. По този начин това се превръща в основополагащ принцип на Европейския съюз. Въпросът е обаче тази воля на Европейския съюз да се превърне в действителност. Това възнамерява да направи Испанското председателство на съвета в сътрудничество в комисията. Вчера в Мадрид имаше среща с, между, с госпожа Рединг и ние възнамеряваме да сътрудничим тясно с комисията, за да може равенството мъже, между мъже и жени да стане реалност по време още на Испанското председателство. На 8 март, Международния ден на жената, работещата жена. Когато парламента ще обсъжда хартата за основните права в Страсбург, ще се обсъди и а, социалното сближаване, друг принцип на Европейския съюз, равенство на жените и скореняване на насилието спрямо тях. Всичко това беше споменато в изказванията ви. Необходимостта да се премахне насилието спрямо жените. Това е най-големия бич в нашите общества. Уверен съм, че това ще бъде едно от големите завоевания на следващите месеци. И много разчитам на сътрудничеството с комисията и парламента. Благодаря господин Гаридо от името на комисията госпожа Редин. Господин председателю, директивите за равенството между половете започнаха да бъдат изготвени още в началото на 70-те години. От тогава насетне много директиви промениха не само законодателството в държави членки, но и създадоха такива закони. Става дума за закони, за равенството между мъжете и жените на всички нива на нашето общество. От друга страна, да, прави сте. Все още виждаме, че имаме отлично законодателство, но правоприлагането не е на ниво. Според мен първото, което трябва да направим е не да законодателстваме наново, а да започнем да прилагаме съществуващите закони в нашите общества. Аз мечтая за един момент в бъдещето, в който когато има дебат в тази зала, ще има 50% мъже и 50% жени, които ще вземат думата. Мечтая за момента, в който няма да имаме нужда от Международен ден на жената, чисто и просто, защото няма никакъв проблем с жените вече. Хубаво е да си мечтая човек, но в един момент действителността чука на вратата. Затова искам да благодаря на Испанското председателство. Те поставиха жената сред един от основните си приоритети. Аз, заедно с моите колеги в комисията, сме силно ангажирани към това равенството на жените да влезе във всички политики, които ще представим. И заедно с колегата Андор, който отговаря за заетостта, ще се погрежим в програмата до 2020 година този въпрос наистина да бъде засегнат по един прагматичен начин. По останалата част от въпросите. Аз работя с комисията за жените по една нова стратегия за равенството, където въпросите свързани с различното заплащане на жените, жените на високи позиции, които им дават възможност да вземат решения са наистина структурни проблеми, които трябва да разрешим. От друга страна обаче трябва да се обърнем към нашето общество, защото проблемите са дълбоко вкоренени. Ние трябва да се справим с тези проблеми с помощта на женските организации, с помощта на министрите в държавите членки, с помощта на националното законодателство и разбира се с помощта на европейското законодателство. След това трябва да засегна и въпроса за насилието срещу жените. Един ужасяващ въпрос. Това би трябвало да бъде на върха на нашето копие по време на битката, която ще водим. Дами, вие сте една делегация, която ще отиде в Нью Йорк, за да отбележи 15 години от Пекинската платформа би трябвало, независимо от това, да отидете там горди. Защото ако видим какво сме постигнали последните 15 години, ще видим, че наистина сме постигнали много. Е да, не сме стигнали до мечтите си, не сме ги превъплатили в реалност, но сме направили доста. И посредством натрупания опит бихме могли да помогнем на жените на други континенти. И това всъщност ще бъде и темата на заседанието в Нью Йорк няма да се обсъжда само това, което правят европейските жени, а и какво биха могли да направят европейските политики, развойните политики за жените на останалите континенти. И за това вярвам, че хартата на основните права, която е един прекрасен документ, би трябвало да бъде изучавана от всяко едно дете в училищата в Европа. Всеки един студент в нашите университети трябва да е запознат с нея. Тази харта поставя нещата на място. Няма разлика между мъжете и жените. Те са равни. Нашата отговорност е в това, когато това не е действителност в нашите държави членки, да надигнем глава. Трябва да говорим не само тук, а и в държавите членки, където го забелязваме. Трябва да посочваме ясно проблемите, които възникват и проблемите, които не се разрешават, а не да си мълчим а, и да обръщаме гръб на проблемите. И между другото искам да се обърна към всички мъже в този парламент. Моля ви, присъединете се, присъединете се към гласа на жените. Okay, Добре, госпожо комисар. Съгласен съм да се присъединя. Председателя не може да направи никакъв коментар, така че ще се въздържа. С това изчерпахме тази точка от дневния ред. Утре ще гласуваме резолюцията в 11.30. Сега преминаваме към Едноминутните изказвания съгласно член 150. Искам да